под формата на електронно гласуване. Трябва да внесем яснота в процедурата. Ще се опитам да ви обясня, след като се обяви гласуването на вашият екран, на вашето място, ще бъдат показани следните неща. Първо, състоянието на гласуването, за какво става въпрос, за кой заместник председател. След това се появява списъка с кандидатите. И вие виждате също броя на свободните места. Това означава, че ще бъдат изредени кандидатите, че има 9 кандидати, но местата, които са свободни, са само 8. И името на съответния колега, който искате да изберете. Можете да го маркирате последния начин. Под екрана натискате десния бутон. Под екрана има десен бутон. Когато го натиснете, името на кандидата може да се види. Когато искате да изберете съответния кандидат, може да, е, трябва да натиснете бутона плюс, бутонът да. Това е левият бутон на вашето устройство за гласуване. Така че маркира се кандидата с десния бутон под екрана, а самото гласуване, самото избиране на този кандидат става с левия бутон. След това светва една синя контролна лампа, ето тук отгоре. Ам, това е тайно гласуване и за това лампата светва в синьо, за да не се види как сте гласували. Когато тази синя контролна лампа светне, пред името се появява звездичка. Това означава, когато сте избрали някого, се появява звездичка. И така това гласуване е приключено. За да може гласуването да остане тайно и никой да не види кого сте избрали и искате още веднъж да преминете през списъка с кандидатите, може да, да го направите с така нареченият курсор можете да да преминете през списъка с кандидатите, с десния бутон и да преминете през съответните имена. Когато сте избрали обаче, когато сте гласували, лампата светва и а, процедурата е приключена, т.е. гласуването. Когато Значи, можете да а, преминавате през списъка, можете да изберете, но след като вече сте нагласували, вече няма как а, да бъде анулиран а, гласа ви, да а, се върнете назад. Ще проведем едно пробно гласуване. За да можем да видим дали всичките колеги ем, са разбрали начинът по който се гласува. Noch... Питам още веднъж ем, техническите лица, дали всичко съм разяснил както трябва с този курс, курсор, който обясних, че се мърда нагоре и надолу. Окей. Okay. Ich sehe, да, както виждам, наясно сме с а, процедурата. И така, дами и господа, сега се появяват Монсарат Кабае, Доминго, Джонсън, Лучано, Павароти. Това са певците, които ще ви се появят на екрана. И сега ще направим пробно гласуване, като изберем някой от тези певци. So. И така. Wir müssen noch warten, bis die Künstlerinnen und Künstler трябва да изчакаме докато всички хора на изкуството пристигнат. Мисля, че те все още а, репетират. Господин Павароти не обаче. Bitte много um момент ги Geduld. Момент. Нека да изчакаме. А, ам, може би футболисти също. We could also take former prime minister. Може и бивши премиери да избираме. Това също е възможност. Господин председател, не знам, май нещата не действат както трябва. обаче това ново понятие за таен вод ли е, да не знаем за кого гласуваме. Ще чакаме още 5 минути, защото някакси техниката не функционира. Ако обичате да запазите малко търпение. So. И така, колеги. Месье Карерас. Колеги, кой е от зелените? Добре, започваме. Значи, какво ще правим? Е, започваме да гласуваме. Моля, гласувайте сега. Окей. Okay. Така. Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Колеги, гласувахте ли? Знаете ли как да използвате машините за гласуване? Има ли някой, който има въпрос? Значи, питам още веднъж. Знаете ли как да гласувате, да използвате техниката за гласуване? Гласувахте ли, колеги? Всички ли гласувахте? Добре, в такъв случай приключваме с гласуването. So, also abgegebene... Значи, 649 гласували, 637 са, е, са валидни. Няма певци, е, които да са избрани. Благодаря. Wir kommen jetzt zur elektronischen Abstimmung. Лесе noch einmal die Namen der... Значи, отново прочитам имената. In der alphabetischen Reihenfolge müssen... Те са, ще гласуваме в азбучен ред. Моля, слушайте. Чанецки, Гийом, Ламсдорф, Луначек, Пападимулис, Рейн und Sassoli. Der Wahlgang ist... И така сега продължаваме с гласуването. Моля, гласувайте сега. Ich hoffe jedenfalls, dass ich ihn eröffnen kann. Надявам се, че може да продължим с гласуването. haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Гласувахте ли, колеги? Bitte sehr, Herr Кажете, моля, господин Хартунг. Господин председател, един кратък въпрос. При нас има разногласия. Имаме 8 в списъка пет трябва да изберем. Така ли? Не, не е така. Председателят може да изберете един, но най-много 8 гласа може да дадете. Може да изберете, да не изберете никого. Както искате, но може да дадете само 8 гласа. Но така или иначе има само 8 кандидати. name. Also wir müssen das nochmal klarstellen. Wir haben значи още веднъж. Имаме 9 кандидати, но имаме 8 места само. това 9 всъщност не може да гласуваме за деветимата. Сега много е, искам да попитам още веднъж. Има ли още някой, който гласува? Вероятно не. Никой не дава знак. В такъв случай Питам официално. Има, е, и всички ли гласувахте, колеги? Още веднъж. Всички ли колеги са гласували? В такъв случай приключваме с гласуването. Abgegebene Stimmen 704 гласа, 619 са валидни. 13 са невалидни. Квалифицирано множество 640, 606 госпожа Крето, госпожа Гио е избрана, господин, господин Сасони, господин Рен също е избран. Госпожа Луначек не е избрана. Господин Чернецки 354 не е избран. Господин Папалитимолис е, Тимолис 210 не е избран. Господин Кастано не е избран с 110. Така че имаме нужда от още един трети рунд. А, избраните. frage zunächst die gewählten ob sie ihre wahl annehmen. Значи, избраните, питам ги, съгласни ли сте с избора или не. Добре, в такъв случай всички са избрани. И така продължаваме с третия рунд. Маха darauf aufmerksam, dass im dritten Значи, при третия рунд ни е необходимо просто мнозинство. Господин Луке. Имате въпрос? Господин председател, може ли да кажете как е,